Председателката. Добро утро. Продължаваме работа. Започваме с точка 6 от дневния ред. Становището на колегата Дерек Вон за политиката на сближаване в Северна Ирландия. Надявам се, че всички си носите картите за гласуване. Ще дам думата на докладчика, ако желая да се изкаже. Не, няма да се изкаже. Пристъпваме веднага към гласуването. Политическите групи готови ли са? Изменение 3 за. Има ли възражение срещу това да гласуваме анблок? Не. Благодаря. Гласуваме анблок. Може да гласуваме веднага електронно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 11 гласа за, 1 глас против. Поздравления за докладчика. Ja, damit sind wir beim Tagesordnungspunkt 7. Точка 7 от дневния ред. Постоянно имаме един и същи проблем. А именно, как да направим така, че да се съкрати графикът за освобождаване от отговорност. Всички сме съгласни с това, че Сметната палата, комисията и останалите институции, включително и парламента, трябва да съкратят срока за освобождаване от отговорност. Въпросът е обаче как да го направим. Годишният доклад на Сметната палата излиза всяка година през месец октомври, публикува се след това през ноември. Как да съкратим тази процедура? Проблемът е и на ниво съвет, тъй като можем да освободим от отговорност по препоръка на съвета. Ако не разполагаме с препоръката на съвета, не можем и да продължим с официалната процедура по освобождаване от отговорност. С други думи, и съветът ни възпрепятства в опитите ни да съкратим процедурата. Но трябва да действаме поетапно. Първо, ще трябва да се занимаем с сметната палата. Всички институции трябва да си отговорят на въпроса как могат да ускорят работата по процедурата. Европейската сметна палата А комисията, извинете, е зависима, що се отнася до консолидираните отчети от, от държавите членки, както и от Европейската сметна палата. С други думи, стига се до цикъл, който няма как да бъде прекъснат. Не веднъж сме се опитвали да го направим. Очредихме работна група, която работи по въпроса за графика за освобождаване от отговорност. Не е много популярна тази група, но работи много усилено. И мисля, че сега опитите ни се увенчават с много повече успех отколкото до сега. Радвам се, че сред нас има представител на Сметната палата. Давам му веднага думата. Заповядайте. Господин Грегор, заповядайте. Okay, I, I managed to find the right button. Успях да намеря правилния бутон. Добро утро, благодаря ви, че ми давате думата. Госпожо председател, благодаря ви, че поканихте представител на Сметната палата за участие в тези много важни дебати. Много усилено обмисляме възможностите за рационализиране на графика си вече от доста време насам. Има и доказателства за това. Първо, вече положихме усилия, за да изместим публикуването на годишния си доклад от средата на ноември към края на началото, извинете, на октомври и края на септември полагаме такива усилия през изминалите две години. Направихме също така и анализ на сроковете предвидени в преразгледания финансов регламент. Излязохме с становище по въпроса, предлагаме малко по-кратки срокове за предоставянето на редица документи, в това число и на консолидираните отчети на комисията. Освен това, се опитваме да мислим и по въпроса за агенциите. Тук сроковете са малко по-дълги. Консолидираните отчети на агенциите, включително и аудиторските доклади, трябва да бъдат представени на 1 август и това ни ограничава в работата ни. Миналата година се опитахме да направим съкратен преглед на годишните доклади на агенциите, да ги синтезираме. За одита за 2017 година се опитваме да изготвим един доклад за общо 41 агенции, вместо 41 отделни доклада. Надяваме се че това централизиране на работата по доклада ще бъде от полза и при процедурата за освобождаване от отговорност. Остават все още някои елементи, които ни възпрепятстват при постигането на по-нататъчен напредък. Единият от проблемите е свързан с това, че одитът ни се основава на консолидираните годишни отчети – Тоест, задачата ни е по-масштабна от тази на частните аудитори. Освен това, трябва да направим анализ и на редовността на операциите. Има и някои елементи на ниво комисия, по които, надявам се, ще вземат отношение колегите от комисията. Аз мога само да кажа, че трябва да се направи изчисление на пенсионните задължения. Тези изчисления обикновено излизат през месец май. Има и още нещо, което ни отличава от частните аудиторски органи. Нашият годишен доклад трябва да бъде преведен на всички официални езици на Съюза. В идеалния случай преводите се изготвят през месец август – това е и месецът, през който всъщност се опитваме да изготвим добри преводи на годишния си доклад. Винаги сме готови да обсъдим възможността за промени в сроковете, но трябва да сме също така разумни, да проявим реализъм Можем да обмислим възможността в бъдеще годишния доклад да се публикува една до две седмици по-рано, например в средата на месец септември. Това ще е възможно според мен, но зависи и от сроковете и от практическите договорености за взаимодействие с комисията. Основният въпрос, вероятно, ще бъде как да подходим към агенциите. Може да го обсъдим днес. Има и още един елемент, свързан с стратегията на Европейската сметна палата за срок от 3 години. Обмисляме по-активна работа за отчитане на резултатността на ниво комисия в рамките на програмите. Това е свързано с годишния доклад за управлението и резултатите. Предвижда се той да се публикува към края на месец юни. Това е още един елемент, който надявам се ще бъде обсъден днес. Една от альтернативите, които предлагаме е през месец ноември да излезем с онази част от доклада, която да даде възможност на вас и другите заинтересовани страни да се запознаят с нашето становище за резултатите по програмите на Европейския съюз. Надяваме се, че тази част от доклада ще може да бъде взета така предвид и при освобождаването на отговорност. Но към момента се предвижда този доклад да се публикува към края на месец юни така че ние можем да представим своето становище и резултатите от одита си едва към края на месец ноември. Благодаря ви още веднъж за възможността да участвам. С удоволствие ще отговоря на въпросите. Председателката, благодаря ви. Не съм особено доволна от това, което чух. Какво трябва да направим, за да може Сметната палата да излезе с годишния си доклад още преди лятната вакансия, през месец юли. Какво трябва да се направи? Както вече казах, най-общо, зависими сме от онова, което ни представя комисията. Една възможност е да получим консолидираните отчети на комисията на 1 март. след което окончателния вариант да излезе преди 3 юни. Но за целта ще трябва да положи усилия комисията. А що се отнася до агенциите, Както вече казах, имаме готовност да излезем с един общ доклад за всички агенции, вместо с 41 отделни доклада. Но и тук се намесва срокът за получаване на резултатите от одитите на отделните агенции. Към момента този крайен срок е 1 август. Ако се измести той по-напред във времето, това също ще е от полза. Председателката, не би трябвало изобщо да има проблем с агенциите, да се съкрати срокът, да се измести напред във времето, така че да се приложи една процедура към всички агенции. Това е много важно за нас. Агенциите са, имат също свой представител. Ще дам думата сега на госпожа Клод Сулис. Thank, yeah, thank, thank you very much, uh, благодаря ви, госпожо председател. Ние в мрежата на агенциите също сме за съкръщаване на сроковете по процедурата за освобождаване от отговорност. Но, както казахте и вие в началото, има много действащи лица, участващи в тази процедура. Ние от своя страна по-скоро реагираме не участваме активно. В момента, в който получим всички необходими документи под формата на докладите и предварителните бележки на Сметната палата, както и становището на парламента, можем да вземем отношение по тях и да стартираме процедурата по освобождаване от отговорност. Обикновено службите на агенциите, които участват в приключването на сметките, са и онези органи, които работят по освобождаването от отговорност. Тоест тези органи работят много усилено по приключването на сметките и едновременно с това и по освобождаването от отговорност. Това много увеличава натовареността на агенциите. Въпреки това сме готови да се изправим пред предизвикателството. Готови сме да постигнем добри резултати, както сме го правили през изминалите години. Председателката. Един по-конкретен въпрос. Какво конкретно искате да предприемете, за да постигнете добри резултати? може ли срокът да се съкрати, така че Европейската сметна палата да получи всички документи от ваша страна през месец април? Би трябвало да е възможно, тъй като става дума само за административни бюджети всъщност. So, as, as you know, have... Както знаете, външните аудиторски дружества извършват също финансов одит. По рамковия договор е предвиден крайен срок 1 август, доколкото знам. Агенциите използват този рамков договор, сключен от комисията. По силата на рамковите, този рамков договор, финансовият одит се възлага на външни изпълнители. Първо трябва да изчакаме окончателния доклад в такъв случай на външните аудиторски органи. Не мога да кажа какво трябва да направи Европейската сметна палата, за да има координация между външните аудиторски дружества и нейните аудитори. По рамковия договор е предвиден определен срок – ясно е разписано какво трябва да бъде предадено и до кога. Аз, например, работя в Frontex. Външните аудитори извършват при нас одит през месец февруари. Прави се едно последващо посещение през месец юни. Може тези срокове да се изтеглят напред във времето, но това трябва да бъде обсъдено допълнително и трябва да бъде сключен за целта и нов рамков договор. А, по въпроса за въпросниците, Започва се работа по различни въпросници. Работим с парламента за изготвянето на стандартизиран въпросник за всички агенции. Въпросите трябва да са стандартизирани. Колкото по-стандартизирани са въпросите, толкова по-рано можем да започнем работа по отговорите. Така ще можем да започнем да попълваме въпросника в момента, в който го получим. Доколкото знам, днес ще обсъдите въпросника. Най-оптимистично казано, ако го получим идната седмица, то ще можем да излезем с отговорите си преди месец август. Няма да има проблем с въпросниците в такъв случай. Освен това, излязохме вече с предложение – а именно стандартизираният въпросник да се обедини с последващите въпроси. Още нещо за агенциите. Формулират се и индивидуални въпроси, след като се получи докладът на Сметната палата. Ако се публикуват тези доклади на Сметната палата по-рано, то и тези индивидуални въпроси към агенциите може да бъдат изпратени на мрежата на агенциите по-рано. Така ще можем да работим по тях, а иначе се получава отлагане от три седмици, защото трябва да започнем проучването, да го приключим и да излезем след това с консолидиран доклад пред органите за освобождаване от отговорност. Сега ще дам думата на представителката на комисията. От нея сега зависи да ни каже какво ще предприеме комисията. Крайният срок, предвиден по рамковия договор за външните аудитори е 1 август, но така може и графикът за освобождаването от отговорност да е 100 години. Какво трябва да направим, за да се справим с контрола на изпълнението на бюджета по схемата година N плюс 1. е волонтие Комисията е готова да сътрудничи с всички заинтересовани страни, за да намерим решение и да изтеглиме графика за освобождаване от отговорност по-напред. Но този график трябва да е реалистичен и да запазва качеството на цялата процедура. По различните етапи, може би тази година можем да изтеглим по-напред е, процедурата, но трябва да обсъдим какво можем да направим средносрочно и дългосрочно. За момента, за тази година, е, ние сме представили на Сметната палата временните си отчети. Те в момента ги разглеждат и смятаме да приемам всички мерки, за да могат те да приключат. Т.е. в края на юни, един месец преди предвиденото. Доклада за годишно управление и изпълнение ще бъде одобрен от комисията на 15 юни, което означава, че всички документи ще бъдат на разположение на парламента, включително доклада за изпълнение в средата на юни, а отчета в края на юни. Така и вашата комисия ще може да започне да обсъжда различните документи. Що се отнася до агенциите и рамковите договори? Ще направим анализ в подробности. за разполагам в момента с достатъчно информация. Обедена съм, че за някои агенции това ще сработи. Вече имаме и обратните доклади от външните аудитори. Е, общо тези доклади от външните аудитори ще дойдат е, през август. Но във всички случаи там трябва нещо да се направи. Всяка година всяка агенция трябва да мине през една аудитираща агенция външна и трябва да видим дали там не можем да скъсим сроковете, за да представиме резултатите от одитите. Това са отделните компоненти, които исках да коментирам и може би да създадем една работна група, да обсъдим а, какво да правим дългосрочно. Да се опитаме да видим, може ли да се скъси процедурата. Да, благодаря. Е, точно така си го представях и аз е, ситуацията. Всички искат да помогнат и до никъде не се стига. Мисля, че трябва да не допускаме е, тази, е, този въпрос да потъне някъде. Хубаво е, че всички имат желание да се напрегнат, да положат усилия, но усилията не водят до никъде за момента. Сега въпросът е как данните да бъдат получени от държавите членки, така че в е, Сметната палата да започне и да завърши своята работа на време. Въпросът е, каква е ролята на данните от държавите членки в съкръщаването на процедурата? Защото не съм много оптимистична, що се отнася до държавите членки, но може да опитаме. На второ място. Нямаме колега от съвета. Е, дали има някой доброволец? Няма. Няма. Е, въпросът е до каква степен съветът ще е готов да се ускори процедурата. Знаем, че съветът, работната група от съвета, която се занимава с освобождаването от отговорност, се занимава и с, въпроса за ускоряването на процедурата. Мъжете не обичат много мултитаскинга, така че те не искат да работят паралелно. Въпросът е, е, може ли да получим по някакъв начин до февруари препоръката на съвета? Ако я получим тогава, ще имаме официално ситуацията, е, че ще сме изчакали пленарното заседание, обаче съветът ще позакъсне, ние ще сме взели решенията си преди съвета и това ще произведе конфликт. Аз бих искала наистина да съкратим процедурата, защото и най-хубавите препоръки нищо не струват, ако закъснеят. Въпросът е какво ще направи съвета, когато ние сме готови с освобождаването от отговорностите, едва тогава, т.е. съвета едва тогава издаде своите препоръки. Е, това, което съветът направи като препоръка, това вече сме го видели отдавна. По принцип нещата стоят така. Но естествено препоръките на съвета са важни. Е, кажете ни, значи, каква е ролята на държавите членки, какви възможности виждате тук за съкръщаване на сроковете и съвета, и извинявайте, сметната палата трябва да ни каже какви са процедурите по време на годината, колко важни са годишните отчети, консолидирания отчет за вашата работа, за да може да оценим какви възможности имаме за съкрещаване на сроковете. И въпросът остава, как ние в парламента да съкратим процедурите си. И така, господин Грегор, кога е, трябва да е готов и може да е готов годишния доклад и кога трябва да се даде за превод? Ние бихме могли да помислим за един предварителен екземпляр без превод. Знае, че това е нарушение на табута, но Минали, миналата година не говорихме по тези въпрос, а, не говорихме по този въпрос за съкръщаване на, на сроковете. Трябва обаче да имаме една процедура и след това да мислим за реформа на финансовия регламент. Госпожа Боскес има думата. Е, Благодаря. По отношение на информацията от страните членки, те са абсолютно необходими, за да се изготви отчета. Тези информации е, за примерно за кохезионните фондове или за ОСП пристигат е, около 15 февруари в комисията. Те се анализират и след това могат да се изготвят отчетите на комисията, когато те са готови трябва да бъдат консолидирани с отчетите на всички останали институции и агенции. Процедурата за окончателното оформяне на отчета в края на март за предварителните отчети е много трудно да бъде съкратена. Може би с една седмица да речем, но в никакъв случай не е повече, защото имаме нужда от всички <laughs> информации от страните членки. Ако не ги получим, отчета на комисията няма да бъде пълен. Но, все пак нека да кажа, че в момента, в който имаме всички информации, ние не ги задържаме. Ние работим заедно с аудиторите и те вече можем да подадем данни, така че те да започнат с одитите. Информацията от страните членки реално е най-важният елемент. Без него не могат да се изготвят нито отчетите на комисията, нито консолидираните отчети. После получаваме и данни за изготвяне на останалите доклади за изпълнение и тези данни също пристигат горе-долу по същото време. И комисията трябва да може да ги събере, анализира, да изготви съответните доклади, които след това се одобряват от състава на комисията. За предварителните отчети трудно е. Можем да направим усилия а, особено да изтеглим по-напред окончателния отчет с един месец, поне тази година. И е, ще се опитаме да финализираме всичко, което трябва да бъде одобрявано към края на юни. Един въпрос. А именно. Доклада за годишните дейности, тези доклади. Кога най-рано могат те да ни бъдат представени? За момента срокът е 30 30 юни, но това е много късно. Зная, че те са готови в края на март. Въпросът е кога тези доклади могат да ни бъдат предоставени, защото за нашата работа това е страшно важно. За нашият вътрешен живот в комисията това е, е много важно. The annual activity reports. Доклада за годишната дейност се изпращат на вашата комисия на 15 юни, заедно с доклада за годишното изпълнение и управление. Това са докладите, които е, дават синтеза на дайностите за цялата година и се одобряват от комисията. Така че на 15 юни целият пакет от доклади е предостав... Е, се предоставя. Значи две седмици, това не е много. Въпросът е кога могат най-рано тези доклади да ни бъдат предоставени. Това е, е най-важният въпрос. Както казах, докладите, които одобряват всички доклади, всъщност това е доклада за годишно управление и изпълнение и той може да бъде предоставен едва когато комисията одобри всички. Така че в най-добрия момент е 15 юни. Тогава комисията може да предостави а, всички тези а, отчети на публично ниво. Ами, благодаря, господин Грегор. Благодаря. Благодаря. Нека да, започна с това, че информацията на комисията за годишните е, доклади за изпълнение може да бъде предоставено в средата на юни или най-късно края. Ние обсъдихме този въпрос с комисията, с комисар Йотингер. Много ще е полезно, защото и ние по този начин ще можем да приключим с годишния доклад към средата на юли. Вътрешните ни срокове за доклада за 2017 са следните. В края на май считаме, че ще бъдат одобрени всички раздели от годишния доклад. Между 15 юни и 2 юли ще бъдат изпълнени всички вътрешни процедури и на 12 юли ще бъде прият годишния доклад. Гордо това е времето, когато ще предоставиме доклада и за превод. Вътрешния срок за преводачите за различните езикови версии е 31 август. Първите седмици на септември излизаме с окончателното оформление, коректурите на доклада и подготовката му за публикуване. Това е, например, е, графика, е, как изготвихме доклада за 2017. Ако направим една работна група, за да синхронизираме тези срокове малко по-добре, ние с удоволствие ще участваме. Благодаря. Благодаря. Значи, ако докладът е готов на 12 юли, то тогава остава въпроса какви корекции трябва да се предприемат. Разбирам, е, че има нужда от корекции, но 12.7. това е датата на публикация. Ние естествено искаме да изчакаме е, Сметната палата да завърши своята работа, но вашето лично мнение какво е? Може ли докладът да бъде публикуван на един език и в последствие да има превод? Може ли на 12 юли да се публикува една такава е, първа версия на един език на доклада? Uh, this is, uh, uh I believe, uh, such... Мисля, че това е стратегическо решение и трябва да се обсъди от колегиума и нашият председател. Може би така ще нарушиме някой от табутата и ако мога да кажа, аз лично считам, че нормално, за да има повече отговорност, ние препоръчваме доклада да бъде предоставен на съответните езици на всички страни членки. Но допускам, че може да се направи нещо. Така, записвам си го като ключов въпрос, който ще отправя на нашия председател и ще ви върна отговор. Добре. Е, след като има нужда от корекция, е, това е естествено нужно, но когато има корекции, може да ни изпратите тези корекции в последствие, но просто искам да ви кажа, да помислите, искам да ви помоля да помислите за съкръщаване на сроковете. В противен случай няма да може да се справим. Господин Дерек. Благодаря. Това е господин Вон. Благодаря, госпожо председател. Много институции са ангажирани в процеса на освобождаване на отговорност. Тук си имат роля и страните членки. Трудно е за съчетаване, има различни етапи в процеса на освобождаване на отговорност и не е толкова лесно да се очертая цялата картина на отделните етапи. Една институция може да каже да, да, ние ще ускориме, но може друга да се окаже, че не може да го направи. За това би било много полезно, особено за мен, да имаме своего рода схема, която да ни представя отделните етапи за процеса, където да е ясно кой за какво отговаря. Тогава ще можем да си представим и къде са възможностите за ускоряване на процеса и кой какво може да направи. Може би нашия секретариат би могъл да изготви подобна схема. Ако имаме пред очите си цялата картина, бихме могли и да видим къде са възможностите за ускоряване. Да, надявам се да може да постигнем някакво в напредък тук, госпожа Яла Сендер. Благодаря. Благодаря, госпожо председател. Като чувам коментарите тук, ми се струва, че много голям обем информация всъщност се дублира, защото искаме да имаме всичко. Но вероятно можем да рационализираме, да изчистим документацията, да упростим въпросниците, примерно, така както направихме за агенциите. Колегата Сарвама предложи отново този въпрос. Що се отнася до комисията, там също бихме могли да направим нещо подобно. Един основен въпросник, да се споразумеем по него – с основната най-важна информация и вече в зависимост от годината да изготвяме и конкретни въпросници по проблеми, които са е, очертани през тази година или през година N плюс 1. Тоест можем да рационализираме процеса, за да получиме първата информация през юни. Юни е много важен месец. И бихме могли да започнем да работим поне по освобождаване от отговорност за това, което ние правим още преди лятото. Нека да видим каква основна информация е налична за отделните институции, да, така, да сме наясно на какво ще се базираме като основа на информация и след това да добавяме други конкретни блокове от информация. Мисля, че можем да упражним известен натиск, да подобрим отделните процедури. Особено, що се отнася до информацията, идваща от страните членки. Защото за комисията ще е полезно да получават достатъчно рано тази информация. А, полезно ще и за сметната палата. Те сега а, прилагат различно от традиционната методология за отчети на базата на резултати. Трябва да видим как могат да се подобрят тези практики. Може би и така паралелно с освобождаването на отговорност на комисията тази година, можем да започнем и а, с работата на една специална работна група. Аз лично като докладчик трябва да свърша подобно известна работа. Та предлагам първо да упростим определено освобождаването на отговорност, от отговорност тази година, така да направим някаква основна основен отчет и е, да идентифицираме къде можем да упростим. Е, би било много полезно да получаваме информация – ние имаме и немалко информация в първата част на годината, която не използваме. Докладите за освобождаване от отговорност не дават много интересна информация, но тя може би се съдържа още в докладите за управление за конкретната текущата година. Така че нека да видим каква информация е в наличност и да не чакаме за така последващите доклади за да може преди лятната вакансия да отметнем голяма част от нашата работа. Така че във второто полугодие да не трябва да се занимаваме с всичко това, което вие коментирахте. Ако трябва да се добавят нещо, ако има открити грешки, това може да се направи през втората половина на годината. Ако, примерно, създадем работна група, докладчиците в сянка трябва да имат достъп до съответната информация, за да могат и да действат на заседанията на координаторите, ако сте съгласни. Във всички случаи процедурата, поне за мен, трябва да бъде по-рационална и по-упростена. Имаме много информация, после искаме още и получаваме е, дублираща се информация, защото и в комисията, или в сметната палата, или в агенциите тази информация е налична, но по някакъв начин не е ударен печат на одобрение, така да кажа. И ако се съгласите, госпожо председател, това би било възможност да действаме, като се има предвид е, обсъжданията тук. А що се отнася до съвета, те също имат добра воля и смятам, че това ще ни помогне. Да, добре. Смятам, че ако искаме да имаме това съкръщаване на сроковете 1 плюс, е, N плюс 1, трябва да започнем според мен отзад напред. Тоест, отзад напред и да видим как ще изглеждат нещата. Трябва да попитаме <coughs> всички заинтересовани страни какво смятат, включително и съвета. И ще направим един проект как може да изглежда цялата процедура. Както казах, е, освобождаването от отговорност беше винаги през май. Е, сега го изтеглихме през март. Ще представим нашия проект. След това въпроса за стандартизираните анкети въпросници за комисията, е, трябва да вземем предвид естествено и различните проблеми. Сега не зная дали може да има стандартизация за комисията. Сега за агенциите може да има стандартизация, но не знае дали това може да е и за комисията. Във всички случаи това е интересно за нас. Затова и при реформата на последния финансов регламент казахме, тази информация ни трябва. И за това имаше разбиране, въпреки някои възражения. Сега имам две лоши новини и една добра. Ние сме комисията, която има най-много заседания. Това е първата лоша новина. Втората лоша новина е, че трябва да обработ около 8-9 хиляди страници, когато а, работим по освобождаването от отговорност. Това бяха лошите новини. Но Добрата новина е, ако пропочетете всички тези 9000 страници, ще разберете какво се случва в целия Европейския съюз. Така че наистина важно е да се занимаваме с основните документи, т.е. докладите от е, генералните дирекции е, селско стопанство и другите генерални дирекции, Хубаво е да ги имаме тези доклади неофициално. Те са готови в края на март. Хубаво е да ги знаем. Няма смисъл те да се отлежават в е, вътрешните чекмеджета на процедурите в комисията. Това трябва да се промени. Би трябвало да имаме тези два доклада, докладите за селското стопанство и за регионалното развитие, поне тези два доклада трябва да ги имаме, защото тук става дума за два големи фонда в Европейския съюз. И след това, ако имаме областта на девко, науката, изследванията, то тогава нещата много ни се улесняват. Работата ни се улеснява докладването на човешки ресурси може също да се подобри. Може би комисията може да е самокритична и да каже, добре, наистина ли докладваме или просто правим някакви козметични упражнения. И така, тези доклади трябва да. За тях сроковете трябва да бъдат съкратени и, както каза Айела Сендер, трябва координаторите да обсъдят как да процедираме по-нататък. Трябва да има работна група и трябва да си помислим как да работим с съвета. Трябва да поканим и председателството. Трябва предварително да ги предупредим какво искаме да чуем от тях, за да може те да се подготвят. Сега въпроса за агенциите и въпроса за сметната палата. Всеки е, си има нашите въпроси и, как, и знае какво очакваме да се свърши от двете институции като домашна работа. Няма да може да чуем всички комисари в, е, в рамките на едно заседание. Вероятно, ще може агенциите да съкратят сроковете най-напред и след това другите институции. Така ще имаме един така ще спести малко време. Трябва да видим различните модели, но виждаме, че с настоящите срокове нещата не вървят. Инес. Razón, digamos, en cuanto a la carga de trabajo de la comisión, eh, digamos, la, la... Що се отнася до е, работното натварване на нашата комисия, ние бихме могли да облегчим, защото е, намираме една и съща информация в много различни доклади. Рационализация на процеса е необходима. Понякога последващия доклад е напълно сходен с доклада за управление от предходната година а и нашите въпросници реално задават въпроси за информация, която се съдържа вече в докладите. Така че, ако можем да се възползваме от помощта на институциите и на депутатите, няма нужда да минем през всичките 8000 страници. Вероятно, 3000 от тях е, съдържат същата информация. Тя не е нова във всичките тези 8000 страници. Ние увеличаваме исканията си за информация, но реално не е, минаваме през цялата тази информация. Затова пледирам да е, рационализираме процеса. Точно така знаем, че следващата година колегите ще имат много работа, но ще се опитаме да създадем тази работна група и ще се опитаме да стандартизираме процедурата. Документите, които до момента получавахме до 15 юли, са основните ни документи. За нас те са много важни но за да може да ги оценим, трябва да имаме и други допълнителни информации, така че това е наистина проблем. Да, е, бюджетния контрол не е за мързеливци, това винаги сме го знаели. И така, с това приключваме тази точка. Искам много да благодаря на колегите. Иска ли някой да се изкаже? Пропуснах ли някого? Не, не виждам. Благодаря в такъв случай на колегите ние наистина искаме да има по-добри процедури, по-небюрократични процедури. Това е от наш интерес, в наш интерес. Надяваме се да съкратим наистина сроковете. Благодаря. Сега преминаваме към девета точка, но съдът, съдът е тук. Това е прекрасно. Добре. Къде сте, моля? Добре. И така, добре дошли на Валерио Блако от Европейския съд за освобождаването от отговорност за 2016 година, Европейски съд. Давам думата на господин Плако. Веднага. Merci, Madame la Présidente. Благодаря, госпожо председател. Вие ни поканихте, за да обсъдим с вас за решението на съда от е, юни 2018 е, година, където се отменя решението. Решението е 639 16 5 в състава на съда е участвал съдият Александър Корников и е установена проблем в процедурата – за това съда постановява, че решението е невалидно. в точка 53 от доклада за освобождаване на отговорност се иска от съда да уточни защо втория състав на съда в съответния състав е засегнат от е, съответното съдебно решение. Е, в е, такъв смисъл, по, по този момент трябва да кажа, че съдебните решения са валидни, докато евентуално не бъдат отменени от по-висша инстанция. Тоест, към момента единствено е, решението на съда, който е отменено от по-високия състав, е, то не е валидно. Но има ред е, условия, които са формулирани, има искове, 8 в момента, от които два се отнасят до взетото решение от съответния състав на съда с същия, в който е участвал същия съдия, за който се отнася решението на съда на 28 януари 2018 година в, към днешна дата, евентуално две други решения на съда могат да бъдат анулирани по същите съображения. За останалите има, разбира се, други решения и нареждания, които са подписани от същия съдия, но там за момента няма отворена процедура и за момента те не се поставят под въпрос. Това е като първоначална информация по повод на вашето искане и е, искането в точка 53 от документа за освобождаване на отговор. отговорност. На ваше разположение сме да коментираме всичко, което ви интересува. Да, вие сте административен директор в съда и това е всъщност една ситуация, в която ръководството на съда трябва да взема отношение. Добре е, че присъствате. Значи, има едно решение. Решение, че, е, което поставя под въпрос едно възражение на съда. Съдът казва ясно, че номинирането на съдията е нелегално. Така съдът казва, че всички решения, подписани от този съдя, са нелегални. Има 6 решения – и четири от тях са поставени под въпрос. Това е доста лоша квота. И трябва да кажа, че по отношение на разходите, е, това е доста голямо ощетяване за съда. Много лоши резултати са това. Тази номинация просто не мога да си представя, че юристите не са забелязали, че тази форма на номиниране е незаконна. Проблемът беше, че никой не е уведомил съвета, никой ли не е забелязал, че тази номинация е незаконна. Може ли да ни кажете нещо? За другите проблеми, свързани с българската номинация, ще говорим след малко. Е, je dirais qu'il n'appartient pas à la Cour de казал, че не Сметната палата трябва да се намесва в процеса на номиниране на членове на съда. Това са правомощия на една друга институция. Е, така че съдът не може да предвиди какви юридически проблеми, е, Сметната палата не може да предвиди какви са юридическите проблеми, които могат да възникнат е, в последствие. Аз лично съм <laughs> много ограничен, като в моите е, коментари като представител на съда мога да ви представя фактите, но не мога да правя юридически анализ – който отново може да бъде подложен на процедури за обжалване. Съжалявам, извинявам се, но така е. Дадох ви някои така цифри. Всъщност не се отнася, не става дума само за четири дела. Има немалко решения, в които е участвал съответния съдия. 21 общо, но освен анулираното решение, има само още две решения, които са, подлежат на обжалване. Така че е, за момента решенията, които потенциално ще бъдат отменени, са три. Е, значи доста ограничен брой. Председателката, благодаря за корекцията. Отбелязах си две обжалвания и още две съдебни решения, които са били анулирани. Въпросният съдия продължава да работи в съда. Обявен е бил нов конкурс и по този конкурс е бил от значение професионалният опит. Става дума за съдията от България. Съдята от България при всички положения е имал професионален опит и на базата на този професионален опит е имал предимство в рамките на конкурса за номиниране на съдя. Този свой опит той е бил придобил в съда, разглеждаща дела по трудовото законодателство, но това няма значение. В случая имал предимство пред всички останали съдии. И каква е била ролята именно на този конкурс за назначаването на съдята от България? Още един път, госпожо председател, съдът ни участва в процеса на номиниране на съответните съдии. Е, те, в този случай той е бил е, номиниран е, по силата на член 154-155 от функционирането на Европейския съюз, което предвижда правителството на съответната страна членка да направи кандидатурата това не е, е нещо, което се върши от съда, а от съответната държава. Съдът нищо не може да се произнесе по тази процедура. Той не може да, да, да има решения за кандидатурата. Не ме изненадва наистина отговорът ви но може би трябва да признаете, че цялата тази процедура ни навежда на не един въпрос. В съда би трябвало процедурите да се провеждат безупречно. На кого мога да задам въпроса? Каква роля е изиграл професионалният опит на съдята от България, който е придобил в съда, разглеждащ дела по трудовото законодателство? Каква роля е изиграл неговия професионален опит в рамките на другия конкурс, по който е бил назначен? Кой е взел окончателното решение? Искам да имам отговор на този въпрос, защото така ще узнаем дали кандидата от България, който не е бил назначен, има основание да обжалва. Alors, la, la, la procédure... Процедурата за номиниране на съдиите е различна от тази за назначаване на съдии в съда за публичната за административните реши, дела. И номинирането на съответния съдия от България – не може да се каже, че за нас е очевидно, че е имало и други кандидатури, защото става дума за вътрешна процедура на самата страна. Аз нищо не мога да кажа. Не съм запознат с тази процедура в страната. Може да се постави въпроса по е, комитета по член 255. Те се занимават с е, е, това, доколко са подходящи кандидатурите, които се издигат за членове на съда. Не съм в състояние да отсъдя аз дали този елемент на тези 4 месеца опит са били взети предвид. Не бих могла, не бих могла да ви кажа нищо повече. Добре, но на кого можем да зададем този въпрос? Euh, Отново да кажа, процедурата по номиниране е процедура, която се извършва от страната членка, от съответното и правителство. Ако желаете, можете да се обърнете към съответната страна членка. Искам да се обърна към председателя на комисията, която е провела този конкурс. Кой е председателят на журито в случая? Искате да кажете комисията по член 255? Председателят на последната комисия, не, съм, не знае името, но във всички случаи ще го издиря. Добре, радвам се, че си го отбелязахте. Ще се опитаме да се свържем с господин председателя на тази комисия. Става дума за конкурс за назначаване на съди. Съдиите трябва да са независими. Не съм била свидетел на подобно обезмисляне на процедурата за подбор на съдии. В случая наистина имаме сериозен повод за съмнения. Опитът ми като политик показва, че в живота нищо не се случва случайно. Проведена е била незаконна процедура по назначаване на съди в съда на публичната служба. И едно подобно назначение може да представлява прецедент. Имам предвид следващия конкурс, който е бил проведен. Явно просто не е било взето предвид, че преди това е било направено незаконно назначение когато се е провеждал конкретния конкурс или как да разбираме процедурата. Госпожо председател, естествено този въпрос е от интерес за всички, включително и в съда. Но нека да напомня отново, е, съда няма никакви правомощи, никакви роли в е, назначаването на своите членове. Затова държа да подчертая, че става дума за е, явление, което не, няма никакво отношение към процеса на освобождаване на отговорност на съда. Можем да ви предоставим информациите, с които разполагаме за взетото решение, но става дума за кандидатура, в която съда няма никакво участие. Този човек не е бил назначаван от съда. В момента нямам мишена. Ако имах мишена, до сега да съм стреляла. Просто се опитвам да си изясня някои въпроси. Очудвам се, че по целия този въпрос се е пазало пълно мълчание. Това ме очудва като се има предвид, че преди това са се случили неща, които будят сериозни съмнения. А що се отнася до правомощията на нашата комисия, ние отговаряме за финансовите последици от подобни процедури. В случая е имало финансови последици в големи размери, вероятно ще продължава да има такива и в бъдеще. Затова и не мога да се съглася с вас. В случая са възникнали разходи в много голям размер за дънакоплаците, без да има каквато и да било ефикасност, тъй като постановените от този съдя решения са обявени за невалидни. Ще видим какво ще стане и с другите негови решения в бъдеще. Много тревожна е цялата тази история. Благодаря ви, господин Блако, че участвахте в днешното ни заседание. Ще продължим да обсъждаме този въпрос и в бъдеще. Сега преминаваме към точка 8. Специален доклад 10 от 2018, освобождаване от отговорност за бюджета за 2017, схемата за основно плащане за земеделски стопани. Наш докладчик е госпожа Шмидт, представител на Сметната палата е господин Жоан Фигейредо. Предвидили сме достатъчно време за обсъждането на този доклад. Ще участват и колегите от Комисията по селско стопанство. Господин Фигурейдо, имате думата, за да ни представите доклада. Thank you. Thank you. Благодаря, госпожо председател. За мен е чест и удоволствие да ви представям специалния ни доклад. Ще го представям накратко. Имам презентация в PowerPoint, така ще ни е по-лесно да разговаряме помежду си. Ще ви представя окончателните ни заключения и препоръките ни към комисията за схемата за основно общане за земеделските стопани. Ще ви представя общите заключения по одита. Как мога да ги обобщя? Мога да кажа, че схемата за основните плащания за земеделските стопани функционирано оказва ограничено въздействие върху опростяването, насочването и сближаването на нивата на подпомагане. А що се отнася до изчисляване на размера на правото на плащане, заключенията ни са следните. Разплащателните агенции полагат големи усилия за да прилагат системата, одобрена по реформата на ОСП от 2013 година. В държавите членки, които посетихме до голяма степен е ограничен рискът от погрешни изчисления и погрешно разпределяне на правото на плащане по СОП, схемата за основно плащане. Като цяло плащанията по СОП не са засегнати от съществено ниво на грешки, но понякога не се изчисляват правилно размерите на правото на плащане по СОП, изчисляват се само предварително или се основават на предварителни прогнози. Някои от разплащателните агенции, които аудитирахме, се натъкват на големи трудности. По-нататък ще ви кажа защо. А що се отнася до управлението от страна на комисията, установихме, че тя е предоставила на държавите членки подробни насоки, както и че собствените й одити са довели до добри резултати. Според нас обаче е липсвала информация за целите на мониторинга. Комисията не е разполагала с цялата тази информация. Освен това, според нас, комисията е можела да изиска повече от сертифициращите органи в държавите членки. По въпроса за упростяването, нека ви припомня, че упростяването бе една от основните цели на реформата на ОСП но в нормативната уредба на Съюза се съдържат редица альтернативи и изключения. Държавите членки често подбират альтернативи по законодателството, които не винаги са в полза на упростяването. Някои альтернативи, възприяти от една държава членка, за определянето на селскостопански площи са довели до припокриването на такива площи в един регион, например. Освен това, тази и други такива альтернативи са дали възможност на някои производители да реализират неочаквани облаги. Една друга важна цел на реформата на ОСП беше по-доброто насочване на подпомагането за производителите. Затова бе въведена и идеята за активните селскостопански производители. От това, според нас, са произтекли някои добри резултати, но Цялостно концепцията е трудно приложима, ограничено е и въздействието й. Затова тази година по силата на решението на съвета и парламента, държавите членки от тази година нататък могат да намалят критериите, по които кандидатстващите следва да докажат, че са активни производители. Освен това, по реформата е увеличен броят на категориите допустими за подпомагане земи. Изисква се също така и минимална селскостопанска дейност. Някои държави членки са работили активно за ограничаването на риска от спекулативни заявления, но новите разпоредби за допустимостта на селскостопанските земи са довели според нас и до някои тежки проблеми с изпълнението. Сближаването на нивата на подпомагане също бе една от основните цели на реформата. Уеднаквено е в, уеднаквени са в резултат от реформата нивата на подпомагане на хектар, но според нас в 11 от 18 държави членки ще има все още големи разлики и след 2019 година. СОП само в ограничена степен води до решаване на проблемите с доходите на производителите. По тази схема се отдава предпочитание на по-големите стопанства. Освен това, няма основни показатели и ясни цели, което затруднява и оценката на ефикасността и ефективността на подпомагането. На базата на тези си заключения отправяме към комисията следните препоръки. Първо, да се справи с слабостите по основните проверки. Освен това, да работи и за правилното изчисляване на размера на правото на плащане когато има грешки или информацията не е актуализирана. Освен това, комисията трябва да преразгледа и системите си за разпространяване на информация. Следва също така да намери и решения за прилагането на предаването на основна информация от страна на държавите членки. Според нас също така трябва да се изяснят функциите на комисията и на сертифициращите органи в рамките на новата система за основни плащания СОП. Смятаме също така, че преди да излиза с предложения за бъдещата структура на ОСП, комисията следва да анализира аргументите за подпомагане на доходите на всички категории производители. Освен това, комисията трябва да определи и оперативните цели на всеки един механизъм за подпомагане на доходите, да провери как може той да бъде структуриран така, че тези цели наистина ефективно да се постигнат. Освен това, всякакви мерки трябва да се обвържат и с подходящи оперативни цели и показатели, по които да бъде измервана резултатността на подпомагането. Благодаря ви за вниманието. Това бяха основните ни заключения и препоръки към комисията. Комисията прие някои от препоръките ни. Някои прие изцяло, други прие от части, а някои отхвърли. Благодаря ви за вниманието. Председателката, благодаря ви за изложението по тази важна тема. Става дума за плащания в особено голям размер. Сега думата има докладчицата госпожа Клаудия Шмидт. Благодаря и аз за подробния доклад. Важно е, когато става дума за плащания в толкова голям размер, да се правят и щателни проверки. Доклада съдържа ясни констатации. Обикновено, когато се публикуват такива специални доклади за финансирането по ОСП, получаваме и представа за това че не винаги е възможно да се измерват ясно целите, за които се предоставя финансирането. Не винаги може ясно да се измерят резултатите. Това от части се държи на това, че някои държави членки са много големи. Дължи се също и на факта, че управляващите органи там са изправени пред огромна административна тежест. Наистина трябва в спешен порядък да се намали административната тежест. Радвам се, че са толкова ясни констатациите на Сметната палата. Радвам се, защото ясно са формулирани целите на ОСП в учредителните договори. Целта на ОСП е да се гарантират достойни условия на живот за производителите ни, които играят толкова важна роля в държавите членки. Що се отнася до основните плащания, то те имат пряка връзка с производството на хранителни стоки на достъпни цени, но не е установена пряка връзка между едното и другото т.е. не може да се измери ефикасността на подпомагането, що се отнася до доходите на производителите. Не е ясно в случая какво е въздействието. Освен това, не е ясно и кой модел за разпределяне на подпомагането между производителите е най-ефикасният с оглед на постигането на основната ни цела. Тя е, както казах, разходно-ефективно производство на хранителни продукти, както и гарантирането на достойни условия на живот на производителите. Немалко от препоръките на Сметната палата, според мен, наистина са добри, въпреки че управляващите органи в държавите членки носят огромна административна тежест, трябва да се провеждат ефикасно основните проверки. Трябва също така да се актуализира постоянно информацията. В крайна сметка проверките трябва да може да се провеждат. Има големи разлики между системите в отделните държави членки. Има големи разлики между Полша и Швеция, например. Затова, според мен, нормативната уредба за схемата за основно плащане СОП трябва да се прилага и тълкува уеднаквено. Множество са альтернативите, възможностите за изчисляване, предложени от комисията. Така се предоставя много голямо право на осмотрение на държавите членки, което в никакъв случай не води до упростяване на системата. Дори напротив, управляващите органи в държавите членки носят голяма административна тежест. Категорично подкрепям препоръки 2 и 3. Те наистина са много важни за бъдещето. Ако през 2020 година се намали финансирането за ОСП, то наистина трябва да се приложат според мен тези препоръки. Трябва също да се подпомогнат и активните селскостопански производители. Селскостопанското производство Безопасността на храните и продоволствената сигурност са много важни въпроси. Трябва също така да се прави разлика и между собственика и този, който реално обработва земите. Освен това, трябва да се вземат предвид и специфичните особености на отделните стопанства, без обаче от това да проистича допълнителна административна тежест за управляващите органи в държавите членки. Освен това, назрял е моментът Европейската комисия да направи анализ на доходите на всички собственици на стопанства. Трябва да разгледа и отделните възможности за подпомагане на доходите, като вземе предвид различни фактори. Например, големината на площите, целите, за които са предназначени, рентабилността, приходите от производството на хранителни продукти и производството на други продукти. Трябва също така да се вземат предвид и фактори, играещи роля за рентабилността и конкурентоспособността на отделните стопанства. Това са основните, според мен, фактори. Не можем да си позволим да подаряваме средства. Трябва наистина да правим щателна проверка на това за какво и как се разходват средствата, но за да можем да го направим, трябва първоначално да знаем каква е изходната ситуация, какви са потребностите. Тогава само ще можем да знаем дали има смисъл от финансирането и дали то е насочено към резултати. Благодаря. Няколко колеги искат да си изкажат. Госпожа Каденбах. Благодаря. Благодаря първо на Сметната палата, че ни представи доклада си. Благодаря и на колегата Шмидт за изложението ви. Съгласна съм с нея по много точки. Особено е важно, според мен, в спешен порядък да се направи анализ на доходите. В противен случай ще създадем впечатлението, че предоставяме финансиране от европейския бюджет, без да правим разлика между отделните бенефициенти и без да знаем дали наистина се постигат целите. Става дума за финансиране в размер от 18 милиарда евро, предоставено на около 4 милиона стопанства. Не във всички области Обаче наистина с това финансиране се подпомагат доходите в зависимост от потребностите. подпомагането на доходите се отнася до схемата за основно плащане, а ОСП, финансирането по ОСП трябва да надхвърля рамките на подпомагането на доходите. По ОСП трябва да се финансират развитието на селските райони, мерки за екологизиране, мерки за опазване на общественото здраве и редица други Какво имам предвид с това? В бъдеще, когато говорим за бъдещето на ОСП, ще трябва да направим анализ и по втория стълб. Ще трябва да направим анализ на това дали финансирането по втория стълб води до изпълняване на целите по него. ако се стигне до съкръщаване на финансирането по СОП, мисля, че трябва да има тавани за директните плащания. В бъдеще не бива да има тълкуване от страна на държавите членки на така наречените неочаквани облаги. Ако следва да си зададем въпроса кой носи отговорността, то можем да кажем, че комисията трябва по-ясно да определи задачите. Държавите членки, разбира се, ще се съпротивляват. Въпросът за упростяването е доста сложен. Става дума за средства, които, разбира се, могат да бъдат освоявани от онези, които имат право на плащане но Европейската сметна палата и националните аудиторски органи трябва действително да са сигурни, че тези средства се използват коректно, тъй като става дума за средства на дънакоплаците. От една страна процедурите не бива да са много бюрократични, за да може да има и освояване на средствата. Ако пък обаче се направи упростяване в резултат от което да няма справедливост при разпределянето и това според мен няма да е добре. Да, трябва да има упростяване, но не бива то да води до несправедливо разпределяне на финансирането. Не бива да се предоставят средства на общо основание, но за да не се стига до това, ще трябва да се направи анализ на потребностите на отделните стопанства. Господин Клинц, благодаря, госпожо председател. Както казаха изказалите се преди мен две колежки, става дума за финансиране в огромен размер 18 милиарда годишно. Като се има предвид това, наистина имаме интерес средствата да се използват така, че да се изпълнят и заложените цели. Целите са нещо, за което не е сложно да се споразумеем рентабилно производство на хранителни продукти, гарантиране на доходите на производителите и продоволствена сигурност. Благодаря и на доклад, докладчика на Сметната палата. Докладът на Сметната палата ясно показва, че има още много нерешени въпроси. Обикновено Сметната палата много деликатно изказва критика. В случая критиката е повече от ясна. Ние, докладчиците в парламента, ще трябва да си зададем въпроса дали препоръките на Сметната палата са достатъчни, въпреки че са много добри, или ще трябва да предвидим и още нещо, като се има предвид огромната сума, която се предоставя годишно, трябва да помислим по този въпрос. Не би ли трябвало да излезем с допълнителни препоръки, още повече, че моментът е критичен. Критичен е, защото става дума за следващата многогодишна финансова рамка. Затова и сега трябва да определим правилните приоритети. Доколкото разбирам, не протича безпрепятствено взаимодействието между комисията и държавите членки. Да, искаме да се прилага принципът на субсидиарност. За това и няма нищо лошо комисията да вменява правомощия на държавите членки. Но много често има разминавания между комисията и държавите членки. когато им се вменяват такива правомощия, има разлики помежду им в мерките, които предприемат. И така се постигат и различни резултати за активните сълскостопански производители. Те не са равнопоставени, а целта ни е точно обратното. Тези 18 милиарда да се разпределят справедливо. Не може държавите членки в различна степен да се възползват на, от правото си на осмотрение. Така се стига и до разлики в а, плащанията, което пък не води до постигане на целта. А въпросът за това дали площа на селскостопанските земи да е решаващ фактор или да се използват и други критерии, също е нещо, за което трябва да помислим. Принципно трябва да постигнем качествени промени в селското стопанство. Не съм зелен, от групата на либералите съм, но ще трябва да промени методите, които се използват в животновътството, например. Не бива да се използват методите на масовата продукция. Трябва да се произвеждат екологосъобразни продукти. Едновременно с това производството трябва да е колкото се може по-ефикасно. А, не знам дали в момента сме постигнали тази цел. Не съм сигурен. През 2013 година бе реформирана общата селскостопанска политика. Тогава бе въведен така нареченият отрицателен списък. Следваше да се изключват нези бенефициенти, които не се занимават предимно с селскостопанска дейност. А доколкото разбирам, според сметната палата, този отрицателен списък не се е овенчал с особено голям успех. Затова и трябва да видим дали да продължим да го използваме или пък на негово място да разработим критерии на базата на които заявителят да може по-добре да докаже, че е активен селскостопански производител. Последното, върху което ще се спра, е нещо, за което вече намекнах. Става дума за четирите основни препоръки – свързани с контрола, разпространението на информацията и ролята на сертифициращите органи. Следва ли да ги допълним или пък следва да ги изменим така, че да се намалят разликите между държавите членки? Какво мога да кажа в заключение? Става дума за наистина много пари. Тези пари трябва да се предоставят насочено и да се разходват ефикасно. Все пак става дума за обща селскостопанска политика и финансирането по нея трябва да доведе до намаляване на разликите между държавите членки. Да, и аз имам въпрос. Мисля, че докладът е шокиращ. По отношение на съдържанието, смятам, че препоръките са недостатъчни. Е, разочарована съм от това, че препоръките са доста отслабени е, в съотношение с е, съдържанието. Обяснете ми защо това е така. Когато погледнем доклада, когато човек чете доклада, предусеща какви ще са препоръките. Но въпросът е, че в доклада се е, установяват няколко много важни факти. Благодаря за това, но заключенията, какво да правим в бъдеще, те заключенията не са такива, каквито очаквах, каквито си представях. Разбираме на къде вървят нещата, но спираме някъде по средата. Има примери, чудесно, и когато е, видя че за 0,01 хектара получава 9, 900 хиляди евро. Е, това са 10 хиляди квадратни метра. Това са 100 по 100 метра. Това е 1 хектар. И ако имам 0,01 хектар, това е 1 метър. О, за този 1 метър по 100 получавам 900 000 евро повече. Добре, защо е така? Хората са прави, ако кажат, е, не разбирам тази Европа, не си я представям така. Е, въпросът ми към комисията е какви са вашите заключения? Какво трябва да се промени в системата? Някои неща явно не са ум... обмислени и се приемат дефицити, така че някои е, селски, селскостопански производители печелят прекалено много. И това, което усещам като нагласа е, че с този модел всеки прави каквото си иска. Тези, които са помни от другите, печелят повече. И сега в този модел предполага хората да задържат парите, които не могат да изразходят. Това означава, че ще имаме все по-малко точни програми и държавите членки все по-малко ще са заинтересовани да бъдат ефективни. но, моят извод е добър доклад, слаби заключения. И аз си помислих, какво може да се направи, защото наистина човек може да се отчае. Как могат да се отстранят тези дефицити? Ако тръгнем по пътя на повече ограничения, това означава повече бюрокрация. Това не е пътят. Е, комисията има думата и след това господин Фигерейто. Господин Паско е директора на Генерална дирекция Агри. Моля, имате думата. Може да бъдете колкото си искате по-подробен. Благодаря, госпожо председател. Първо, няколко общи коментара по доклада и ще се върна после на по-конкретния въпрос който вие е, повдигнахте, когато бе представен доклада от съда и който бе поставен и от докладчика на вашата комисия. Нека да кажа, че ми е много приятно да присъствам отново във вашата комисия, за да дискутираме заключенията на доклада на Сметната палата за схемата за основни плащания. И госпожо председател, позволете ми да започна с, няколко позитивни елементи от доклада. Особено сме удовлетворени от заключенията по отношение на дейността на комисията и изпълнението й за схемата за подкрепене на доходите. Става дума за 80 милиарда евро и огромен брой земеделски производители. Комисията подкрепи въвеждането на схемата за основно плащане, наблюдава съответния процес, дава насоки и е, счита, че резултатите са добри. Доклада като цяло е положителен е, за схемата за основно плащане – за начина по който тя се е, изпълнява и мониторинга й. Схемата за основно оплащане е също, успешно въведена в страните членки. Е заключението на е, доклада над 4 милиона са бенефициерите. В момента се предвижда те да стигнат до 7 милиона. Е, много е, е важно да се отчете, че и усилията на националните власти са много е, значителни. Там има и риск е, от е, грешка в изчисленията, но няма всъщност съществено ниво на материалната грешка. Тук има, разбира се, и предложения, препоръки. Всички препоръки, които имат отношение към работата на комисията, са приети. Но нека да кажа, което казах и на предходното заседание, не можем от сега да решим кои са конкретните начини, по които тези препоръки ще бъдат изпълнени по отношение на опростяването и изближаването. Защото сега се изготвят и съответните програми за след 2020. Схемата, заключението е, че дава резултати, но опростяването и сближаването, там резултатите са ограничени. Липсата на упростяване, е, насочване и изближаване са също засегнати и от комисията в съобщението и за бъдещето на, на ОСП и земеделското производство. Последното съобщение на Комисията за бъдещата многогодишна финансова рамка, свързана с преките плащания, ще бъде изчистена като процедура, по-целенасочена. В съобщението се говори също за необходимостта за по-балансирано разпределение на плащанията между земеделските производители и между страните членки. Това ще се е, постигне и чрез въвеждане на задължителни горни е, граници и съответно плащания на ниво ферма ще има и система за намаляване на, пла... на плащанията, за да се даде допълнителна подкрепа на малките и средни а, стопанства, за да може да се постигне някакво изравняване на средното ниво на плащане между страните членки. Да се постигне така някакво плащане, което да е в... на ниво на средното европейско is proposing a new delivery model Съобщението на Комисията за бъдещето на земеделското производство обхваща и тези препоръки за липсата на насоченост. Ние считаме, че по този начин нашите политики ще станат по-целенасочи, включително през, е, с въвеждането на два ключови елемента. Повече субсидиарност са основните елементи, които да бъдат е, пригодени за местни или национални нужди и въвеждането на нов подход на базата на ресурси, а не на базата на спазване на европейските правила. Ако мога да се върна към някои от констатациите на доклада на Сметната палата и някои критики. Тук искам да обърна внимание на факта, че административното бреме значително се увеличава в настоящия период на изпълнение на ОСП. Първоначалното предложение на комисията, това се твърди в доклада, първоначалното предложение на комисията съдържаше много по-малко елементи за управление и е, ние предложихме много по-проста система за подкрепа на доходите – но ние сме с законодатели и в този процес на съвместно е, приемане на законодателния текст се даде повече гъвкавост на страните членки, които е, дава възможност да е по-целенасочен подхода, но пък е, за това се получиха и много по-сложни е, правила за изпълнение а и за контрол от страна на публичната администрация. Пример е, в това отношение е, е примерно схемата за активните земеделски производители. Това бе нещо добавено по време на е, процеса на съвместно приемане на законодателството. Lacks effectiveness, but to a large extent led, I think, to a significant increase in administrative По този начин се увеличи значително административното бреме в някои страни членки. По отношение на е, критиката, че няма достатъчно насоченост, искаме да подчертаем, че страните членки е, трябва да насочат подкрепата към така наречените активни е, земеделски стопани, които е, и се занимават предимно с селско-стопанска дейност и оттам идват доходите им. Постигна се много високо ниво на насоченост особено в някои страни членки, които се използват тези инструменти. Възможно е да има и допълнително насочване за подкрепата на доходите, не по тази схема, а други. Нека да кажем, че схемата за основно плащане обхваща само 50 до 60% от директните плащания които се дават на страните членки и които отиват до земеделските производители. Има много други схеми за преразпределение на плащанията и други, които дават възможност да се доизчистят и целенасочено да се разработят възможности за допълване на доходите. Това е от прерогативите на страните членки които трябва да отчитат и нуждите на съответните производители. Нещо, което е много специфично за земеделския сектор е, че той е много разпокъсан. 4 милиона са бенефициентите, както казах, от схемата за основно плащане, а за директни плащания общо са 7 милиона бенефициерите. И за да се даде е, помощ за доходите, трябва да се намери съответното равновесие между е, целенасочеността на помощта и е, минимално ниво на административно бреме. И ако искаме да посрещнем необходимостта да се даде подкрепа за доходите на всички производители, отчетено спрямо местните нужди, административната бреме щеше да е чудовищно. Затова трябва да се намери конкретното добро съотношение между административното бреме и възможността да се е, осъществяват тези плащания, да има и достатъчно гъвкавост. По отношение на сближаването, нека да кажа, Първоначалното предложение на комисията имаше за цел да има е, един стойност на основното плащане за, до 2019 за регионите и за, за съответната страна членка. Но в процеса на съвместно приемане на законодателството бяха введени различни нови комбинации. Сега има два варианта за пълна сближаване или за частично такова, което означава, че до 2019 в някои страни членки ще останат разлики в е, нивата, е, на които се използват е, правата за помощи. Още няколко думи за одита. Е, то е основна тема в доклада. Е, палата, съдебната палата е, твърди, че трябва да се установят стойностите за плащане конкретно в отделните страни членки. Нека да кажа, че всички съответните въпроси са подложени на съответната процедура за съответствие ние сме издали насоки за страните членки, т.е. съобразили сме се с вашите коментари и е, изпълняваме съответните процедури по съответствие. Сертифициращите органи се казва, че трябва да играят по-голяма роля при установяването на правото за плащане. Комисията счита, че тези е, сертифициращи органи правят това. Ние е, сме съгласни с заключението, издали сме съответните препоръки и насоки, включително и за одита. Това са основните коментари, които имаме е, да направим по доклада. Сега, ако мога да коментирам казаното в залата, необходимостта да се следва е, какво получават като доход, доход земеделските стопани. А ако има нещо, което много отблизо се наблюдава, анализира и е обект на мониторинг, то е това. Ние използваме макро е, мониторинг информация, за да е, отчитаме е, нивото на доходите по тип ферми, региони и така нататък. Има и съответна мрежа за счетоводни данни за замеделските ферми. Използваме и информация от Евростат, т.е. имаме доста добра картина за това какъв доходи се създават от селкостопанска дейност, а също и какви доходи се създават от допълнително производство в съответните земеделски стопанства, не директно свързани с земеделско производство, примерно агритуризъм, обработване на продукцията и така нататък. Ние е, определено анализираме е, как се развива приходите и използваме тази информация е, при отпускане на съответните помощи тези плащания са основен елемент от бюджета и считаме, че ние имаме достатъчно данни за обосноваване на съответните плащания. Разбира се, сравните членки са тези, които трябва да доизчистят системата, схемата и да направя оговорката, че в края на кращата ние не можем да проверяваме схемата на индивидуално ниво. Твърде много са бенефициерите, за разлика от други економически сектори. Системата за предоставяне на помощите за доход и схемата за основни плащания, това, нека да подчертая, много е важно за нас да запазим този инструмент като инструмент базиран на единица площ, защото това е най-надежният източник на информация относно земеделски е, земеделското производство. Имаме няколко бази данни, Аякс и други. Това е и най- традиционния производствен фактор в земеделието, факторът, който отразява според нас най-точно двойствеността на селскостопанското производство, т.е. производство на храна и запазване на природните ресурси. За това е, е според нас е важно да се запази системата за подкрепа на доходите на база площ. Разбира се, много е, тясна е връзката тук с схемата за основно оплащане и нивата на плащане на отделните стопанства и техния размер. За това, когато отпускаме плащанията, въвеждаме в настоящия период, а това ще остане и в бъдеще, един механизъм, който е, така да е, намалява ефекта на намаляване на площите за да може да се отчете разликата в е, размера на стопанствата в Европейския съюз. Отрицателният списък, е, както съм казвал, това е елемент, който бе въведен е, през 2012 и 2013, благодарение на процеса на съвместно приемане на законодателство от парламента и съвета използването на този отрицателен списък в е, настоящата ОСП се прилага е, в около половината е, страни членки. Половината са решили да прекратят използването на този отрицателен списък. От 2018 нататък ще се въведе, ще въведат и понятието активен фермер има желание да се запази принципа, да, се, да има по-голяма целенасоченост на подкрепата за доходите на така наречените общи земеделски производители, които очевидно получават доходи от земеделска дейност. А, що се отнася до вашия пример, госпожо председател, за отпускането на публични помощи за много малки е, площи е, стопанства. Има изисквания за минимум площ, за да се получи тези помощи. Има референтно ниво на европейско ниво, но изискванията са различни в различните страни членки в зависимост от начина по който се организира стопанство 0,1 е хектара. Действително е най малка е, е размес на стопанството за постоянни култури и зеленчуци и други. Но на ниво страна членка също се определя минимален размер. Значи има определен минимален раздел за всеки, размер за всеки парцел, който се използва за земеделска обработка. И в изключителни случаи може да има опити да се заобиколи системата и да се получи максимална подкрепа за подобни стопанства, ако това бъде открито е, те потенциално ще бъдат обект на процедура за така наречените неочаквани печалби, а също и за процедура за вътрешно сближаване. И е, съответният производител ще бъде подложен на изискванията за е, намаляване на плащанията. Те са въведени от 2015 година в порядък на 5%. Също така ограничаваме и нивото на плащанията в това отношение. В такива изключителни случаи действително могат да се случат такива, но има съответните предвидени мерки. Нека да кажа и така, изкажа някои предупреждения политически е трудно да се вадят а, така генерални заключения от единични случаи, които според нас са изключения и не представляват голямото мнозинство от земеделски стопани, които получават помощи за своята доход. Да, благодаря. Значи тези изключения е, те до голяма степен стават правилото тези изключения. На хартия те съществуват, но не и на практика. Искам да знам какво се променя е, при тези премии, какво се променя чрез доклада, какво се променя за следващата бюджетна година или това, което виждаме при екологизацията, при младите фермери, нищо не се променя. Наистина, какво ще се промени и какво не? Какво ще се промени при плащанията? Благодаря ви. Um, Благодаря. Както ще разберете, както разбирате, сигурно трудно е да, да дам допълнителна подробна информация, тъй като комисията в момента подготвя точното си предложение за ОСП, но каквото вече е обявено е, заложено в съобщението на комисията за бъдещето на ОСП след 2020 година. И мога да подчертая, както казах и във въведението си, че ще има нов модел на плащане. Това е много важно за нас. Когато говорим за опростяването, за целенасочеността, за липсата на такава, липсата на ефективност, на ние смятаме, че това, което имаме в момента, функционира добре, но е, за нас е важно да подкрепяме фермерите по-добре. Всички тези елементи ще бъдат заложени в новата система за управление, в новия модел. По принцип подкрепа ще бъде давана на базата на определени цели, които ще бъдат преведени от, от европейското на националното равнище. Ще бъдат осветлени подходящо нуждите на селските стопани на регионално равнище и ще има правила, изработени от държавите членки на базата на европейски насоки. На това ще се основава бъдещето, бъдещата подкрепа за доходите. Искаме да отговорим по-добре на нуждите на селските стопани и така държавите членки ще могат да подкрепят повече малките ферми и да намалят подкрепата си за големите селски стопанстви. Така публичната подкрепа, подкрепа ще, ще стане по-ефективна. Това ще е основната промяна, промяна в логиката, т.е. въпроса за целенасочеността на средствата и за ефективността. Естествено, опростяването. Това е също важно. Държавите членки имат своя собствена система, могат да изработят такава. Тук говорим за негативните списъци в бъдеще. Държавите членки, ако ние запазим фокуса върху активните фермери, държавите членки ще могат да определят сами какво е активен фермер в тяхната система, така подходът ще стане по-целенасочен и по-ефективен. Нашата цел е да въведем една по-справедлива система за подкрепа на доходите между селските стопани в една страна и между държавите членки. Ние ще продължим с подкрепата за доходите за фермерите, но системата ще бъде приложена в един по-честен контекст. Нашата цел е по-справедливо разпределяне на средствата. Започвайки от най-низкото равнище. Ще има система на плащания – плащания, ориентирани най-вече към малките и средни ферми, чието съществуване е застрашено и които имат най-голяма нужда от подкрепа. Това са основните промени, но след няколко седмици ще имаме повече подробности по отношение на предложението на комисията. Това е, що се отнася до бъдещата схема за основно плащане и бъдещата ОСП. Благодаря. Радваме се на предстоящото предложение на комисията. Сега, за момента, е, явно нищо няма да се промени в правното положение. Може би в бъдеще нещо ще се промени и нещо ще стане по-добре. А, госпожа Каленбах и след това господин Фигей Редо. Имам въпрос. В презентацията се говори за този нов модел и цялата проблематика, с която се занимаваме, се вижда в една по-специална светлина. Държавите членки ще могат да имат повече възможности за създаване на своя система – Те ще могат обективно да оценят тази система и да заложат своите цели. Моят въпрос е обаче, няма ли да постигнем точно обратното на това, което иска Сметната палата, т.е. да нямаме индикатори и пар, пар, параметри, които да опосредстват сравняемостта. не виждам възможността да може да сравняваме 28 различни модели на базата на единни параметри и индикатори. Това е първото. И на второто място. В каква степен експертите от Сметната палата участват в развиването на това предложение? защото именно експертите трябва да оценят до каква степен тези индикатори ще са полезни при последващата оценка. Коментари от страна на комисията. Благодаря. Ще се спре на е, това, което каза господа Жак Аденбах. В бъдеще, ако, ако предложението на комисията се приеме, ще има повече възможност за държавите членки да създадат и да прилагат своята схема за подкрепа на доходите. Но нека ви напомня, това ще се случи в рамките на една европейска рамка, така че няма да има разнобой. Ние ще имаме европейски цели. Подробностите ще бъдат уточнени от държавите членки. И това се прави именно с цел да адаптират инструментите към специфичната структура на селскостопанския сектор в региона и в държавата членка. Но ето, например, екологосъобразните мерки. Тук ще имаме целеполагане на европейско равнище. Това, което искаме, е едно минимално равнище на изисквания, след което държавите членки ще могат да адаптират и допълнително да оформят своето целеполагане. Няма да има 27 различни модели на подкрепа. Ние сега имаме различни модели, но тези бъдещи модели, те ще са формирани от европейското законодателство – в бъдеще инструментите за подкрепа ще са по-ефикасни. Ще има комплект от индикатори. Това иска сметната палата, за да може целите да се квантифицират и оценят на сравнителна база. Така ще може контролът да е по-добър. Освен това, ще може да оценим въздействието на публичната подкрепа по-добре и ще може да разберем по-добре каква е ситуацията с доходите на фермерите. Ние в момента работим по тези индикатори, които ще ни позволят да оценим, както казах, цялата ситуация. Тоест, накратко, вие имате абсолютно право, господин Фигейредо. Благодаря, госпожо председател. Благодаря и на колегите от парламента и на комисията за вашите въпроси. Благодаря ви за коментарите в одитния доклад. Искам да кажа няколко общи неща <clears throat> най-напред. Знам, че Сметната палата трябва да е учтива, когато говори, но също така Сметната палата трябва и да е много ясна в изявленията си и аз се опитах да бъда ясен. Мисля, че в нашия доклад ние също бяхме ясни с нашите основни послания. Но яснотата предполага и времето, в което говорим. Ние говорим в момента, когато се говори за бъдещия финансов, за бъдещото финансиране на ОСП и трябва да отчитаме конкретното време, в което говорим. Когато правим препоръки, ние трябва да знаем в какво време говорим. На въпросите, които бяха повдигнати. В нашия доклад ние казваме две основни неща. Най-напред. Системата формално работи добре. Но по същество. Основната цел, основните резултати, реформата на АЛСП 2014 година. Резултатите, които очаквахме тогава, не бяха постигнати. По отношение на целеполагането, по, отношение на функционирането, нещата функционират формално добре, но не и по същество. Това са основните послания към съ законодателите. Искам да се спра на следните въпроси. Най-напред, въпроса за административната тежест. Да. За всеки го е ясно, че упростяването беше една от основните цели на реформата на ОСП от 2014 година. Ние смятаме, и смятам, че комисията тук е съгласна с нас, ние смятахме, че упростяването на системата, принципно крие няколкото възможности, които ние даваме на държавите членки. Конкретните решения са всъщност на ниво държави членки по-сложни, отколкото бяха замислени на европейско равнище. Въпросът е, лошо ли е да се дава власт, възможност на държавите членки да мислят за специфични решения? Мисля, че не е лошо. Ако съществуват предварителните условия за това. Ако има една обща рамка, която трябва да следва държавите членки, това не е лошо. Ако няма обща рамка, ако няма общи правила, ако дадем възможности на държавите членки да правят каквото искат, тогава крайните решения ще са ощетяващи и няма да поощрят опростяването. Както каза и господин Баско от комисията, мисля, че комисията тук е на едно мнение с нас. На второ място, разликите между държавите членките са огромни. Огромни са и разликите в сумите. Е, това се вижда и в доклада, това се казва и в доклада. Въпросът е защо има такива разлики в сумите. Тук има три отговора. Първият. Някои неща от законодателя трябва да се, не могат да се променят. Има огромни разлики между е, селскостопанската ситуация на държавите членки. Тези факти не могат да се променят лесно. Трябва да ги приемем. Такива каквито са. Но има две различни области, където законодателите могат да помислят. Най-напред, историческите елементи, мисля, че в, моменти, в момента имаме историческа тежест, на която да понесем. Все още имаме елементи от началото на века, които осложняват ситуацията и предпоставят разликата в, заплаш... в плащанията за фермерите. Тези исторически елементи, за тях тя трябва да се вземат предвид от законодателите. И на трето място, възможностите, дадени на държавите членки за намиране на решение. Както казах и преди, това са възможностите за държавите членки, зададени от една обща рамка. И това са добри възможности. Това е по отношение за разликите между отделните страни. И на трето място искам да подчертая следното. Много важно за нас е, е че няма основни изходни позиции по отношение на доходите на фермерите. за да има достатъчна подкрепа и да има достатъчна сигурност, трябва да има обективност в политиката, обективност в защитата на доходите на фермерите. Тук няма достатъчно информация, няма на какво да стъпим като изходна позиция. И също така смятаме, че в същата тази област на липса на изходни условия, в настоящата ОСП няма ясна връзка между целите на политиката и политическите инструменти. и количествените мерки. Няма връзка между тези фактори. Не може да кажем, че даден, че даден политически инструмент е бил ефективен или не, защото нямаме изходна позиция, нямаме обективни цели, нямаме връзка между политиката и инструмента. И накрая. Въпросите свързани с целеполагането и свързани с отрицателния списък, както бе казано от господин Баско от комисията. Тази идея бе въведена от парламента, идеята за негативния списък. Моята, моето становище е че това беше добра идея. Негативният списък искаше да се справя с един проблем, който се виждаше в миналото. Много от подкрепата, която бе давана, бе давана на хора, които всъщност не бяха фермери. Това беше добра идея, но ние разбрахме по-късно, че това решение, което беше много специфично решение, допринесе до осложняването на системата и оказа допълнителна административна тежест за държавите членки. Но какво беше всъщност решението на парламента? Съжалявам да го кажа, но, но казвам с лоялност към вас, че решението на парламента беше най-лесното решение. По принцип, е, парламента каза на държавите членки, правете каквото си искате. Парламентът не попита защо нещата се осложняват така административно. Какво може да намерим като решение по отношение на целенасочеността? Е, Парламентът предложи най-лесното решение правете каквото си искате. Не зададе общата рамка, не зададе общите правила. Затова се радвам, че комисията е тук и ние ще оценим бъдещите предложения, очакваме бъдещите предложения, когато комисията казва, че ще зададе общата рамка със селскостопанската политика. Това е най-важното, да видим какви решения ще последват от тази обща рамка. И накрая. Съгласен съм, че не бива да забравяме. В селско-стопанската политика имаме схемите за основно плащане и имаме всички опасения за доходите на фермерите, но има и други опасения, които опират до защитата на околната среда, защитата на общественото здраве, хуманното отношение към животните, всички тези неща трябва да бъдат отчетени. И искам да ви насоча вниманието към многото доклади, изготвени от Сметната палата, в които се засягат именно тези области. Сега за препоръките. Слушах вашите критични коментари, госпожо председател, по отношение на нашите препоръки. Разбирам какво чувствате. Но, ако вие внимателно се слушате в нашите препоръки, ще разберете, че нашите препоръки са направени с оглед на конкретното време, в което са направени. Тоест, започва една нова политика. И когато се прави, правят препоръки в такъв период, в тези три области, е много трудно. Мисля, че това е много важно да го отчетем. В бъдеще ще имаме допълнителни решения за опростяването, за целеполагането и така нататък. Но какви са основните въпроси? Това са най-напред правилното изчисляване, защото ако продължим да даваме финансова подкрепа на фермерите, то трябва те да почиват на правилни изчисления. И за нас, външните аудитори, тези изчисления са много важни. Затова ние направихме първото, първата препоръка. Втората препоръка се спира на друг проблем. Комисията и парламентът трябва да имат надежни данни, добра информация. И ние смятаме, че комисията не разполага с надежна и навременна информация. Затова нашата препоръка номер 2 засяга именно въпроса с информацията. Ние искаме в бъдеще комисията да има повече компетенции, повече тежест да изисква информация от държавите членки. Така ще знаем, ще имаме повече контрол в прилагането на политиката. Третата ни препоръка опира до основния въпрос за липсата на изходни позиции и изходна информация за доходите на фермерите. Защото ако селскостопанската политика има една основна цел, това е подкрепата на фермерите. Ние не смятаме, че има надежна информация именно по този въпрос. Няма основна основни данни, които да ни позволят правилно целеполагане и правилно цялостно покритие. Мисля, че се спрях на най-важните ви въпроси, но естествено на ваше разположение съм за допълнителни въпроси. Благодаря. Das Wort erhält die Berichterstatterin, bitte. Also, ich mag jetzt gar nicht mehr so viel sagen. Да, не мога да кажа много. Няма смисъл от дълги монолози. Това не означава, че монолозите са продуктивни. Няма смисъл да си прехвърляме вината. Това няма да ни доведе напред към целта. Казах, че подкрепям някои от препоръките на Сметната палата, но не може от една страна да има изисквания към парламента, Ние в тази комисия винаги искаме да получим допълнителна информация по всеки специализиран доклад. Ние се подготвяме, четем докладите и сега да ни се казва, че имаме прекалено малко идеи, това не мога да приема. Че не даваме идеи, не мога да, да приема. И не мога да подкрепя факта, че комисията трябва да получи повече права, повече компетенции. Винаги въжи е, принципа на субсидиарност. На европейско равнище се изготвят директиви, насоки. По-лесно е държавите членки да извършват плащанията и да бъдат контролирани от комисията. Това са и в общи линии предложенията на Сметната палата. Мисля, че трябва да се съсредоточим именно върху тези пунктове, върху тези точки. Всичко останало е второстепенно. Председателката. Ние не се занимаваме с въпросите на, грани... на Комисията по селското стопанство. Те правят е, всъщност правилата. Искам да кажа на господин Баско, е, в рамките на тристранните срещи комисията има възможности да наложи своя отпечатък и ако не използва тези възможности, то тогава не може да ви помогнем. Какво виждаме в момента? Казвате, при следващата реформа всичко ще се подобри. Не, не, това не може да ни, да ни удовлетвори. Прекалено дълго се залъгваме по този начин. А, сметната палата казва, добре, е, повече компетенции за комисията, но дали ги иска комисията тези компетенции? Вие някак си прехвърляте топката в игрището на държавите членки. Не става дума за субсидиарност, е, когато става дума за основни данни, които на които трябва да стъпи оценката на политиката. Данните са важни. Видяхме, Би било хубаво, ако има данни за 20-те най-големи селски стопанства в Европа. Когато имаме такива данни, може да направим нашите изводи, но, но на базата на наличните данни тази информация не може да бъде извлечена. Така че има нужда от допълнителен анализ, анализ на бенефициентите. Ако този анализ не се направи от комисията, всичко ще продължи по стария начин, т.е. ще се разпределят по някакъв начин пари на, на, с една лейка из Европа и това е. Господин Фи, Рейдо, надявам се, че сте представили този доклад в Комисията по селско стопанство или ще го представите? Да, виждам, че кимате. Хубаво е да дадете ясен сигнал и на колегите в тази комисия. В противен случай няма да сме ефективни. И така, с това приключваме тази точка от дневния ред. Благодаря ви. С това приключваме и публичното заседание. Предстои ни заседание при закрити врата. Моля колегите, които нямат право да присъстват на закритото заседание, да напоснат. Ще продължим с откритите е, обсъждания